вторник, съгласно член 78 от правилника, заедно с председателя на съвета, ще подпиша пет правни актове, прияти в редовна законодателна процедура. Заглавията на тези правни актове ще бъдат публикувани в протокола от това заседание. Съгласно